Откривам сесията, която бе прекъсната на 17 юни 2010 година. Протокола от заседанието и документите приети са на ваше разположение. Имате ли възражения? Не. В такъв случай протоколът е прият.